Il Presidente. Председателят. Andiamo. E колеги, колеги. Колеги, много ви моля, заемете местата си. Продължаваме заседанието. Обявявам резултата от втория кръг от гласуването за заместник-председатели. Шестстотин гласували, абсолютно мнозинство 332 гласа. Кандидатите, които са получили абсолютно мнозинство, и са избрани са Колая и Папа Димулис. Респективаменте. И съответно Респективаменте л'онореволе Колая con 426 и 401 гласа съответно. Двеста за Касталто, за Краснодепски. Двеста и 142 за Мара Бидзото. съгласно член 16 от правилника за дейността на парламента, при равен брой гласове се смятат за избрани кандидатите, така че могат да бъдат заети местата от избраните заместник-председатели. И тъй като остава незаето място, трябва да продължим с трети кръг предлагам в залата, ако няма възражения, да гласуваме по електронен път. Но трябва официално да попитам, има ли възражения срещу това предложение? Очевидно няма възражения. Мога да смятам за валидни кандидатурите от втория кръг. които са същите, както във втория кръг, за следващия. Трябва обаче също да ви помоля с оглед на прозрачността дали всички разполагате с карта за гласуване. Quindi devo presumere тогава трябва да допусна, че всички са в състояние да гласуват по електронен път. Моля, моля, колега. Господин председател, мисля, че получихме информация за резултата, но можем ли да направим 10-минутна техническа пауза? non lo devono chiedere i presidenti? Eh? Eh, prego, onorevole presidente Zanni, a lei la parola. Господин Зани, заповядайте. Идентичност и демокрация предпочита да се гласува както в предишните торове Имаме предложение за електронно гласуване. Кой е за електронно гласуване? Не, не, не, не. Не, не. Кой ще се изкаже в подкрепа на електронното гласуване? Кой иска да вземе думата? Господин Корбет, заповядайте. Господин председател, мисля, че това ще спести много време на всички. Нека използваме системата. Използвали сме я и преди. Тя работи съвършенно, гласуването си остава тайно и така ще можем да работим бързо и ефикасно. Allora, mettiamo in тогава да подложим на гласуване предложението за електронно гласуване. Кой е за? Моля да вдигне ръка. Кой е против? Кой се въздържа? Добре. Предложението се приема. Però per rispondere но за да отговоря на искането на колегата за 10 минути, аз ще дам 5 минути почивка, след което ще гласуваме електронно. Благодаря.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 Allora, e colleghi. И така, колеги. Prego di prendere posto. Много ви моля да вземете местата си. Prego di prendere posto, colleghe e colleghi. Моля ви, колеги, заемете местата си.